много, госпожо Рединко. Утре ще гласуваме този доклад, а сега набързо доклада на госпожа Заборска относно преодоляването на дискриминацията на основата на пола и солидарност. Господин председател, дами и господа, още в бих искал да благодаря на всички колеги за сътрудничеството тук като изработвах инициативния си доклад. В в комисията за жените обсъждахме широко този доклад. Мъжете и жените, които е, създават солидарност между поколенията, заслужават е, нашето уважение. За съжаление обаче, този вид труд не се включва в националните статистики, не се отчита и затова тези мъже, тези жени всъщност са дискриминирани. Жените и мъжете могат да изберат каква дейност да извършват, която да отговаря на техните желания да се реализират и обществото не трябва да ги дискриминира, защото става дума за нетипичен вид труд. Това е всъщност основната точка в моя доклад от, относно е, дискриминацията и солидарността. Целта. Е, целта на доклада е да се обсъди и бъдещето на заетостта в е, Европа и какво е човешкото измерение. Се, мисля, че всеки един от вас ще се познае в този доклад, тъй като всички ние живееме в е, семейства, имаме социални отношения едни с други тълкуването на е, солидарността между поколенията не е само грижа за децата. Трябва да, по това понятие трябва да бъде тълкувано много по-широко. Това е, включва и нашата отговорност към е, по-възрастните, към тези, за които трябва да се грижиме. Включ Става дума за социална справедливост, бъдещето на Европа и създаване на една мрежа за солидарност в името на всички наши съграждани. За това е необходимо по някакъв начин тези блага, този труд да бъде уразмерен и оценен. Жените обикновено са, он, са унези, които създават солидарност, мрежите на солидарност между а, поколенията. Съгласно Знае, при прилагането на математически модели сме доказали, че домашната работа създава голяма добавена стайност и не, не неплатения женски труд трябва да бъде признат и трябва да се оцени в средства. В бъдеще ще трябва да се създадат необходимите условия за онези мъже и жени, които работят за създаване на солидарност между поколенията. в ЕНЕП ЕНЕП е, в ЕНП бе взето решение да се подкрепи политиката на дискриминация, на недискриминация, в който мъжете и жените са е, взаимодопълващи се. Този доклад е резултат на много консултации. Разговаряхме с неправителствени организации, които се занимават с женски проблеми, е, комисиите е, в парламента, интергрупи преговорите и този доклад бе прият единодушно в комисията на жените и приказвам колегите да го подкрепят по време на гласуването утре. Благодаря ви, госпожа Рединг. Госпожа Грабовска е, е извършила много важна работа, защото темата, която тя разглежда, е тема от изключително значение за нашето общество. Въпроса за зависимостта на поколенията ще става все по-голяма в бъдещето, защото населението застарява. А също се поставя и въпроса за равнопоставеността между мъжете и жените. Грижата за децата все още лежи на плещите на жените и ние трябва да създадем мерки, които да помогнат на жените да влязат в пазара на труда или да останат там, да се подобрят е, условията им за балансиране на личния е, живот и кариерата. Сега, конкретно по отношение на ситуацията, когато трябва да се гледат членове на семейството, комисията предвижда следните дейности. Ние консултирахме в рамките на консултацията с европейските социални партньори много неправителствени организации. Оценихме също и качеството на услугите за възрастни хора. Преценихме какви мерки могат да бъдат взети на европейско ниво за сътрудничество между страните членки, за да се модернизират инфраструктурите и услугите в тази област. Европейската политика на сближаване през Европейския социален фонд също финансира национални и местни инициативи и метода за отворена координация за социално защита и социално включване обръща особено внимание на модернизацията на пенсионните програми за предоставяне на отпуска за гледане на е, хора от семейството, което имат нужда от това. Надяваме се, че ще можем да се сътрудничим по тази тема с парламента и искам да поздравя парламента за изключително важната работа, която са извършили с този доклад. Благодаря много. Ще гласуваме утре по този доклад. Госпожа Панасюк, имате въпрос? Благодаря ви, господин председател бих искал да направя следната забележка. Този доклад, който бе гласуван, единодушно в комисията по, жена, по, по жените се съвпът съпътства и с резолюция от колеги. Така че какво ще стане от утре? Ще трябва от една страна да, да гласуваме от една страна резолюциите на колегите, от друга страна доклада на колегите. Е, ние всъщност е, тези, тези две, две неща се. Е, е, се самоунищожават. Просто регламента не е достатъчно подходящ за това. Да, е, и госпожа Дойл е, направи същата бележка преди малко. Става дума за член 45 който определя времето за обсъждане. Всъщност само докладчика има право на а, време за изказване. Разбира се, тря, трябваше да се предвиди много повече гъвкавост, за да могат и да се чуят и други мнения, но аз не мога да взема решение по този въпрос, но при всички случаи отбелязвам си вашето становище и ще го включа в протокола. А сега на ем, кратко представене на доклада на господин Харбор. доставка на развойни продукти, насърчаване на иновациите. Имате думата. Благодаря. Наистина много подходящ е факта, че госпожа Радинг е, представлява комисия.